Алде е отправила молба за това Мария Тереза Хименес да стане член на Комисията по култура, както и в делегацията на парламента в